Ladies and gentlemen, good afternoon. Добър ден на всички. Откривам заседанието на Комисията по въпроса на транспорта и туризма. В папките пред вас се намира проектът за дневен ред. Преди да го одобрим, искам да ви напомня, че а, заседанието се предава на живо по интернет. И тук има една малка брошура, която обяснява как точно става това. Има ли възражения срещу дневния ред? Няма. В такъв случай минаваме към а, одобряването на протоколите а, от предишните заседания. Има ли възражения или поправки към тези протоколи? Не. Благодаря ви. И следващата точка от дневния ред. Това са формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи в или напускащи пристанища. Това е докладът на господин Стърк. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на колегите, които изпратиха своите предложения. По принцип, постигнахме съгласие. Основният тон за сега е, че всички се стремим да упростим административните формалности – за корабоплаването. Естествено, подробностите ще бъдат обсъдени допълнително. Ако позволите, господин председател, искам да се спра на някои точки. Най-напред приложното поле. Искам да благодаря на господин Унеско за предложенията за изменения, но аз в своя списък не съм поставил плюс при неговите изменения, защото според мен те са излишни. Когато той казва, че един кораб остава в едно пристанище, а не влиза и не излиза, или пък когато говори за военните кораби, това е излишно. Те така или иначе са, е, са включени в директивата. Изменение 15 за електронното подаване на данни. Е, факсът не е електронен обмен на информация. Това трябва, може би, да се подобри в текста от комисията т.е. дефиницията за електронния обмен на данни трябва да се подобри, да се преосмисли. И изменение на госпожа Ласло Анрике. Отначало мислех, че това е изменение излишно, но смятам, че и смятам, че предложението на комисията е по-добро. Точка пета. Аз за езика. Говорихме, че един език трябва да имаме, а именно английски. И аз говорих с Испанското председателство и с Европейската комисия. Имах неформални разговори и съвета каза, че това положение е трудно. Разбирам и аз, че този въпрос е труден, но крайна сметка при преговорите с съвета това би трябвало да е нашата позиция, защото всички знаем, че трябва да има един език, на който да се комуникира, но конкретното приложение, конкретната формулировка, за това трябва да изчакаме и за това аз ви моля да подкрепите моето предложение, а не и другите. Да видим как ще се развият нещата, но трябва да имаме ясна позиция по този въпрос. Може би нещата са малко екстремни, но така или иначе ни трябва малко пространство за действие, да не се оттегляме от предложението си, когато говорим с съвета. И точката 7, влизане в сила на директивата, това трябва да се изясни. И на второ място, каква да е компютърната система, как да бъдат подавани данните, как, какъв да е достъпа. По отношение на графика, предлагам да остане 2013 година и предлагам да аргументираме защо това да е датата, на която ние държим, защото в доклада са свързани също митнически и правни аспекти и те също са свързани също с този срок 2013 година. Е, при преговорите с съвета също трябва да аргументираме по този начин, да спазим този срок. Това би било най-добре. По отношение на комисията, по някои въпроси постигнахме съгласие, по други предстои синхронизирана форма на приложение Споменах проблема за компютърната система. От страна на съвета впечатлението беше, че SafeCNet, информационната система, не би трябвало да е доминиращата система. Има някои неща, които не могат да се осъществят с SafeCNet. Значи трябва да имаме и една друга система, която да допълва SafeCNet и да осъществява комуникацията. По отношение на предаването на данните, аз предложих един компромис. Той се отнася към изменението на Фасторикея. Става дума за идеята са идеите, които вече обсъждахме при Данните могат само тогава да се подават, ако собственика или предприятието, съответното предприятие да е съгласно с подаването на данните, това предложение не бихме могли да подкрепим. Трябва ни едно по-ясно, по-гладко функциониране на системата, а защото това е, изчакване на разрешителни би било, би затруднило функционирането на цялата система. Но от друга страна, данните, достъпа до данните трябва да бъде ограничен комерциалните дати, търговските данни трябва да бъдат опазени. Член 8, който се отнася до предоставяне на документите. Те трябва да останат в, в Европейския съюз. Предлагам да задръскаме член 8, защото Имам предвид въпроса за упростяване на административните процедури имаше предложение за задраскване, както казах, на този параграф, на този член, но това мисля, че не е добре. Сега искам да кажа нещо за изменение 57 то се отнася за, също за достъпа до данни, за сигурността на данните. Е, трябва да има възможност за достъп до информация и при а, е, кораби, които търгуват, които а, е, плуват между две европейски пристанища. И освен това има някои неща, които не сме споменали в предложенията си но които трябва да споменем при преговорите с съвета. А именно, за кои страни се отнася това, е, този документ, а именно за затворените морета, за страните, които нямат излъз на море. Ние винаги сме смятали, че крайбрежните страни са включени и е, държави, които имат флаг, т.е чието кораби плуват под техен флаг, те също са включени в приложното поле на този документ. Но, може би е хубаво да накараме комисията да направи изследване. Господин Вандал също говореше за езиковата употреба в морското пространство. Така че, може би, едно такова изследване за езиковия, езиковата употреба на тези крайбрежни страни би било интересно. Ето, например, Австрия. Австрия е важна страна. Тя няма директен излъз, но под нейн флаг пътуват кораби. Така че и страна като Австрия също е включена в приложното поле. И така трябва да видим дали няма текстове, които пречат на един такъв обединяващ процес. Малко е провокиращо, така както се изразявам в момента, но може би изменението на господин Вантал е хубаво да се подкрепи за лоцманите. Говорих с някой от тях някои са загрижени поради намаляващата безопасност на корабоплаването. Естествено, ние не искаме да накърним безопасността на корабоплаването, но капитаните, капитаните, които пътуват по един и същи маршрут, за тях трябва да видим до каква степен е целесообразно да им бъде издадено едно един сертификат за корабоплаване в съответните води по съответните маршрути. И изменение 10, отново от господин Вантал. По повод на това изменение трябва да проведем също дискусия. за тази осложнена ситуация, описана в изменението, в предложението. Комисията също искаше да даде становище, но искам да помоля и ние като парламент да се займем с въпроса. Това са нещата, които на които исках да се спра. Благодаря на колегите и съм отворен за по-нататъчни предложения. Благодаря, господин Стан, господин Брош. Благодаря, господин председател. Господин Гранде, нашият колега не е тук, затова аз искам да изкажа становището на НП. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа, за усилията да намери определени решения. Ние приветстваме доклада, приветстваме становището на комисията. По принцип, сме за и подкрепяме опростяването на европейско равнище, особено, що се отнася до член 8. Ние искаме той да бъде запазен, така как, както е в момента, а именно опростяването на европейско равнище и предотвратяване и превенция на нелегални дейности. Сега по отношение на езика. Езикът това е доста проблематичен въпрос и се надявам и в рамките на съвета да се намери компромис. В момента не искам да се огранича само с посочването на един език или на едно определено решение. Господин Фандален назовава в своето предложение за изменение английски язик. Може би наистина по исторически причини това е разумно решение. Според мен може да се направи един микс от а, общо приложими разпространени езици. Но естествено, сигурността и безопасността трябва да е нашият най-голям приоритет, когато решаваме този проблем. Дали е, испански, френски, английски е, трябва да са тези езици. Не знам. Да, нека да видим. Е, измененията на нашия колега Мар... Маринеско бяха също споменати, но той ще говори сам за тях. По отношение на данните. Сега по отношение на данните подкрепяме докладчика. И там, където данна, датата е, е поставена 2015, ние искаме да я заменим също с 2013 година. Може би още утре ще имаме обсъждания и, и се надяваме да постигнем до положителен резултат. Също и за информационната система. Тук сме съгласни с докладчика а и по отношение на задълженията на лоцманите. Смятаме, че имаме имаме на европейско равнище консенсус, но метода трябва да е по-прозрачен. Затова казахме, че изменението на НП ще бъде оттеглено, като ще се концентрираме върху едно европейско решение, а не върху допълнителния. Много е важно да имаме едно решение, а не 27 различни. Благодаря. Благодаря. Господин Елкадрауе, от името на социалистите. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Искам да се извиня от името на Гуйдо Милана, нашия колега, който е някъде по летищата в Италия и не може да дойде. Четири коментара. Първо, общ коментар до известна степен сме готови да подкрепим докладчик. Втория ми коментар по отношение на използването на езика в член 5 искаме да ви подкрепим. Разбира се, трябва да има единен характер тук. Готови сме да подкрепим изменението на господин Ван Дален. Там се казва, че комисията трябва да направи проучване. Няма взимане на окончателно решение, просто ще разгледаме плюсовете и минусите, проблемите, които биха могли да проистекат от това при известни обстоятелства. По отношение на езика може да има затруднения. Например, ако двама германски капитани си говорят на английски, може да си представите, че ще има затруднения. По отношение на влизането в сила, датата, съгласни сме с докладчика, смятаме, че 2013 е датата, която трябва да се спази. Ще видим какво ще стане със съвета. Трети коментар, споменат току-що от господин Грош. Изменение 10, изискването за ясна регулаторна рамка, за даването на сертификати за освобождаване от пилотаж. Моята група може да подкрепи тази теза, ако се споразумеем, естествено, за това, че трябва да се спазват общи процедури. Няма нужда да имаме споразумения, но трябва да се отчитат е, разликите и обстоятелствата, защото има пристанища, в които много по-трудно се костира и много по-трудно се напуска пристанището. Може да има е, разлики във времето по отношение на приливите, капацитета на пристанището и така нататък, така че можем да подкрепим тази теза. Четвърти коментар, искам да благодаря на докладчика за това, че е отчел моето изменение, заедно с текста на господин Милана. Не мисля, че ще има затруднение тук. Благодаря. Благодаря. От името на зелените, господин Басе. Мерси, мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Бих искал да кажа, че докладът на господин Штеркс а, отговаря на нашите желания, ние го подкрепяме. Доколкото той установ... установява, както ние се надявахме, че ще направи, възможности за истинско упростяване на процедурите в, в морския транспорт. колкото до датата на влизане в сила, подкрепяме, ако нека той бъде твърда, настоява за това да бъде 2013 година. Двата компромиса, които той а, предлага за защитата на данните, а, също така ние ги подкрепяме. Колкото до 22, 55, 56, 336 и 35 изменение, а, също ги подкрепяме. Тоест, общо сме съгласни доклада с една малка забележка по отношение на езика. Не по същество, но мислим, че трябва да вървим към общ език. Административното опростяване няма много да ни помогне, ако не вървим към единство на езика, в което ще улесни комуникациите. И да вървим към такъв общ език – Разбирам много добре, че срещу това предложение ще има възражения и затова ние продължаваме да настояваме на нашето изменение към седми а, член, за да се даде време за приспособяване на малките пристанища към новите изисквания, като се сложи един лимит от 10% от международния трафик – и за да може междувременно през течение на 2-3 години да се адаптират към изискването на новия език, за да няма а, деформиране на малки, между малките и големите структури на отношенията. Тоест всички да имат достатъчно време да приложат това, което се изисква. Това е само едно малко уточняване. Предлагаме тук да се направи компромис е, с съвета и комисията по отношение на езика, като се приеме един срок за е, преходен срок за приспособяване. С всичко останало сме съгласни. Благодаря, господа Оста. Благодаря, е, господин председател. Ще бъда много кратка, защото обсъждахме този въпрос с на докладчика. Благодарим от името на групата е, ЕКАРЕ. Няколко е, забележки във връзка с е, измененията, предложени от господин Маринеско. По принцип ги подкрепяме, но не мисля, че тези изисквания трябва да бъдат включени в една подобна директива, тъй като военните обикновено не се включват в нашите директиви. По отношение на използването на английски язик, съгласен съм господин Снайкс, хората повдигат въпроса за безопасността. Когато няма объркване, тогава и сигурността е по-голяма. Това е важна цел. Във всички случаи екипажите и на корабите говорят много езици и без това. Същото а, мисля и по отношение на влизането в сила. Ние мислихме за датата 2015 година, за да има достатъчно време а, да се осигурят средства и да се приложат изискванията на директива, та, което ще изисква промени в доста много структури, да може и бизнесът и портовите власти, да се, пристанищите власти да се приспособят към изискванията. Но при гласуването от Резара ще подкрепим а, доклада като цяло. Благодаря заместник председателя Рике. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Стеркс за чудесния доклад по сложен въпрос. Няколко забележки, някои във връзка с някои от измененията. Сега за деликатния въпрос за езика мисля, че има разлика между общ език и референтен език. Един такъв референтен език е абсолютно необходим за нуждите на короплаването. Защото в някои моменти, когато има двустранни обмени, примерно между германски, холандски или други кораби, тогава те няма нужда да общуват на трети език, а не на своя. Като се има предвид духа на директивата, добре е, че се опростяват нещата, но в край на краищата това ще постави проблеми и за французите. А, тъй като в този си вид директивата няма да бъде, няма да съответства на френската конституция, така че Франция ще има проблеми с а, този. Затова предлагам да се да отпадне 38-о изменение, но да се запази 50-то изменение, защото, както каза нашият координатор, това ни дава възможност да обсъдим въпроса с съвета и докладчика е, е разработил, подготвил позиция, която ни дава възможност да гледаме уверено в бъдещето. Това първо. Второ, предложението а, на докладчика. Предлагам му да отпадне 48, да се оттегля 48 изменение. А тъй като разговорите с комисията и с съвета ни дават възможност да вървим напред, а, неговото предложение е по-добро от 48 изменение. Предлагам също въпроса за лоцманските услуги 400 изменение, а, също да бъде оттеглен изменението. Още две неща. Ако е възможно, а, за 300 изменение а, да решим а, да подкрепим искането за предаването на данни и затова бихме искали да гласуваме на две части а, 300 изменение. Да го разделим и да го гласуваме на две части. Разбира се, докладчика иска е, актът да влезе в сила колкото може по-рано, но ние мислим, че е по-добре е, да поискаме максималното е, пред съвета, да настояваме за 2013, като имате предвид, че съвета визира 2017. Т.е. при преговорите за нас ще бъдем в по-силна позиция защото, разбира се, има и технически е, трудности по въвеждането на системата, които може би ще наложат малко по-късна дата на нейното влизане в сила. Но по-добре е да започнем от по-низко, за да може да преговаряме и да се съгласим евентуално на 2015. Защото ако веднага предлагам 2015, ще бъде по-трудно да разговаряме с съвета. Благодаря. Господин Ван Дален. Благодаря. Първо искам да благодаря за конструктивното сътрудничество, на което станахме свидетели, особено по отношение на изменението за сертификатите за освобождаване от пилотаж. Искам да подкрепя вашето предложение тук. Обръщам се към ЕНП с молба. Погледнете още веднъж моите изменения, свързани с а, е, използването на конкретните езици. Аз се опитах да бъда предпазлив. Исках да дам и на комисията възможност да ги разгледа внимателно. Приемам онова, което каза господин Кадрауи за двамата германски капитани, които ще си говорят на английски. Внесох тези изменения, защото има страшно много инциденти и смъртни случаи, защото просто моряците или хората на корабите не могат да общуват един с друг. Така че трябва да се предприемат необходимите действия. От друга страна, хората на корабите също трябва да могат да предприемат бързо съответните действия. Моля ви да разгледате тези изменения преди гласуването утре. Благодаря. Благодаря, господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Искам да получа две пояснения от представителя на комисията по отношение на измененията, които съм внесъл. В конвенцията се споменава следното. Акустиране, престой и напускане на пристанището от страна на корабите. Ние обсъждаме само акустирането и напускането на пристанището. Искам да попитам, има ли проблем да се добави престой, за да може директивата да е в съответствие с конвенцията? Искам да ви напомня, че в конвенцията има цял раздел, който се нарича акустиране, престой и напускане на пристанищата от страна на корабите. На второ място, по отношение на военните кораби, същата конвенция изрично изключва военните кораби. Директивата има определение, което казва плавателен съд от всякакъв тип – трябва да поясним определението, което използваме в директивата. Затова внесох това изменение. Целта беше военните кораби да се изключат изрично от приложното поле на тази директива. Благодаря, господин Маринеско. От името на комисията, господин Карамицус. Thank you, thank you. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за тези толкова полезни разискване. Искам да благодаря на докладчика за това, че има последователен анализ. Знаем, че той от дълго време е водещ експерт в тази област. Така че като видим неговия доклад, то определено е доста логичен. Доколкото разбием, има 3-4 основни проблема. На първо място датата. Защо казваме 2013 и защо настояваме тази година да остане? Не сме съгласни с съвета. Защо? Защото има две директиви, два нормативни текста от технически характер, които казват, че държавите членки трябва да приложат всички технически разпоредби. Това е, първо това е директивата VTMIS, която прилага и SafeCNet. Там се казва, че държавите членки трябва да разположат съответните технически съоръжения. В момента имаме 713 станции, които са свързани с, центъра на ЕАМБ в Лисабон и след това имаме свръзка с Копенхаген, Хамбург и така нататък. Това е плана. Трябва да има е, осъществяване на целите. Освен това, през 2013 година и Customs трябва да влезе в сила. Цялата информация, свързана с транспортирането на опасни стоки, които са включени в SafeCNet, вече ще бъдат отчетени. От техническа гледна точка вече има задължение държавите членки да разполагат с онази инфраструктура, която да обслужва съответната директива. Няма нужда да има допълнителни инвестиции за тези административни разпоредби за тяхното влизане в сила до 2013 година. Държавите членки според мен ще могат да се справят. Има проблеми с съвета, обръщаме се към парламента за подкрепа, защото не би трябвало да опростяваме нещата чрез тази директива. Втория проблем е свързан с езика. Отново ще се опитам да разгледам нещата от а, техническа гледна точка. Текста на съвета измина някакъв път. Там се казва, че данните, които ще се предават, между корабите и различните органи на брега, митническите органи и така нататък. Общия език за предаването на тези данни трябва да бъде най-често използвания език днес, английския език. Вероятно това ще бъде езика, който се използва. ММО казва, че за целите на комуникацията и СОЛАС а, трябва да се прибягва до устна комуникация в някои случаи, какви са общите езици в морското дело, английския е най-вече, френски понякога, някой път някой друг език. Е, общо взето покриват се няколко езици с изключение на руски. Солас съветва да се използва английски като общ език за комуникация за целите на безопасността. Хората на корабите вече разполагат с е, необходимото образование. Има други конвенции, които съветват да се обучат моряците и капитаните хората на пристанищата така или иначе говорят английски, но ЕСИ ТАБ задължава капитаните и хората на корабите също да притежават необходимите познания. Прави се позоваване към общия език е, в рамките на морското дело. Сертификатите за освобождаване от пилотаж. Обичам тази тема. Два пъти сме предлагали такова нещо. Знаете известната директива, която беше отхвърлена на два пъти. Това не е, е наше конкретно предложение, но ако парламента и съвета се споразумеят, защо да не включим тази тема? Може да обсъдите нещата с съвета. И накрая двата елемента, които бяха споменати накрая относно акустирането, престоя и напускането на пристанищата. В конвенцията ФАЛ, се казва и престой, само че за нас това е излишна терминология. Не знам защо тя е включена там. В Европа сега имаме акустиране и напускане. Според мен този текст е излишен, но ако не сметнете така, не мисля, че ще има проблеми. Накрая, военните кораби. Военните кораби са изрично изключени от приложното поле на директивата VTIS. Това е бъдещ елемент, но по определение военните кораби така или иначе не се включват тук. Има друго общностно законодателство, което изключва тези кораби. Ако смятате, че подобен текст ще поясни нещата във връзка с преговорите с съвета. Ние нямаме особено, особени трудности. Значи, датата запазете я 2013, ако започнат от съвета да преговарят за 2017, вие преговаряте за 2015, не започвайте от 2015, защото ще стигнем до 2016 в крайна сметка по отношение на езика. Мисля си, че на практика хората ще могат да общуват на общ език в морското дело и в авиацията. Това е английския. По отношение на сертификатите за освобождаване от пилотаж, вие ще си решавате този проблем с съвета. Може би съм забравил нещо, извинявам се, ако съм. Надявам се, че съм отговорил на повечето от поставените въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Стъркс. Искате ли да кажете нещо? Колега, bedanken, voorzitter. Искам, искам да благодаря на колегите. И господин председател, искам да кажа нещо по повод на изказването на, господ... на преждеговорившия колега за разрешението за освобождаване от пилотаж. Е, ситуациите са наистина много различни в пристанищата, но ако имаме един местен орган, който издава един такъв сертификат или едно такова разрешение, да е, трябва да следва определени критерии. И има хора, които са загрижени, има, които се оплакват, че с тези разрешения е, че тези разрешения няма да се използват оптимално. Трябва да помислим по тази тема. По отношение на срока 2013 година, трябва да се придържаме към него и то колкото се възможно по-тясно към тази дата. Комисията вече спомена. Има митническото досие и митниците нещата са взаимосвързани и проблема с езика. Вие знаете моето предложение, знае, че това е труден проблем, но както каза и господин Ванталес, не става дума само за крайбрежното корабоплаване, а и по принцип има международни споразумения, но трябва да видим как нещата се развиват, как функционират и трябва отново да обсъдим с съвета така че текста, който приемем утре, ще е именно крайната версия на текста, който ще гласуваме в пленарна зала. И вчера след разговорите с докладчиците в Сянка споменахме тези проблеми. Благодаря отново за вашата подкрепа и ще предстоят преговорите със съвета. Господин Стъкс, гласуването е утре в 9 и 10. Е, следващата точка от дневния ред е политиката в областта на морския транспорт до 2018 година. Давам има думата господин Ван Дален. Благодаря, господин председател. Бих искал да започна и аз, като благодаря на всички колеги, в, в крайна сметка получиха се 99 предложения за изменение. Радвам се, че е така, защото това показва възможността на въпроса. Последния път, когато обсъждахме този въпрос, се опитах да обединя предложенията за изменение на групи, заедно с докладчиците в Сянка. Има лист, списък за гласуване, който вероятно вече е разпространен. Ще видите, че сме стигнали до компромисни компромисни предложения за пред... изменения. Става дума за а, кластерите в а, областта на морския транспорт и законодателните мерки, които са необходими за тяхното въвеждане. А, е, много колеги искаха да установят връзка между морските и сухопътни а, кластери, като а, се вземат необходимите мерки по отношение на данъчните и митнически закони, защото трябва да бъдем конкурентоспособни по отношение на останалия свят. Няма ли да се спирам на всички предложения, само на компромисните. Компромисно предложение Б се отнася до подготовката, образованието и това, което е нужно за тях. Много е важно е да може да привличаме млади хора към нашият отрасъл. Смятам, че сме стигнали до един добър текст, който обхваща редица предложения за изменения на колеги. Това се отнася и до 8 параграф. Също се отнася и до компромис С. Тук също са обединени редица предложения за изменение във връзка с конвенциите на МОД. Разбира се, редица колеги направиха предложения независимо един, един от друг. Извинявайте, става дума за конвенциите на Международната организация по корабоплаването. компромисно изменение Д. Очевидно, аз бих предпочел моята редакция да бъде приета, тъй като по този начин би се въвела една система от премии а, в полза на по-зелен морски транспорт. Не трябва да избързваме обаче. И затова в духа на компромис е, реших да се откажа от това предложение. Но пак ще кажа, мисля, че моето текст е по-добрият. Когато стигнем до гласуване на компромис Д, ще видите в списъка за гласуване – Е, съм, е предложено разделно гласуване. Окончателният вариант на списъка за гласуване вече е на път е, да бъде да от... пристигне във вашите ръце. Както казах, няколко пъти предпочитам моята редакция, но е, ще направим това, което е абсолютно необходимо. Сега по отношение на пиратството и тук редица колеги са внесли много сходни изменения, без да се консултират помежду си. ние бихме искали да изясним пози... позицията по отношение на пиратството, тъй като очевидно, че трябва да действаме единно в това отношение. Както казах, има 6-7 предложения за изменения, които са много сходни и мисля, че може да се съгласиме тук да приемем компромис Е. Един от колегите е внесъл редица изменения, които ми се струва, че трудно биха могли да бъдат подкрепени. О, може би съм пристрастен. Мисля, че с тези изменения ни отклоняват от това, към което се стремим обща политика в, е, е, областта на морския транспорт. И е, това мое мнение ще бъде отразено и в списъка за гласуване. И има изменения, няколко изменения, приложено до Сим Базе. Нека да погледнем 54-то изменение. 54-то изменение обсъдихме с колеги миналата седмица. Става дума за система за търговия с емисии, които произхождат от морския транспорт. В списъка за гласуване съм сложил плюс и минус, тъй като това е един а, специфичен проблем. Комисията трябва да го обсъди. Не знам дали работят по въпроса. Някои казват да, работят, а други казват не, комисията не е и чувала за този проблем. Затова бих искал да чуя какво господин Карамицус може да ни каже по този въпрос. А, интересуваме каква е позицията на комисията по, по този въпрос. И тогава ще взема моето решение по отношение на списъка за гласуване. Господин председател, знам, че не изчерпах всички проблеми, но ще кажа, че е добре, че през последните дни успяхме да сближим позициите си. А днес след обед положихме последните предложения. Очаквам утрешното гласуване, но междувременно с интерес очаквам да чуя мненията на колегите. Сега господин Камоцакос. Благодаря, господин председател. Стратегията за морския транспорт до 2018 година е много важен въпрос, особено като имат предвид трудните економически условия, при които преживяваме. Докладчика е успял да обедини редица мнения. Благодаря му за конструктивния подход. Защото именно този подход ни позволи да обсъждаме спокойно проблемите и стигнем до обединени общи предложения в много случаи. Много важен е въпросът за конкурентоспособността на европейското корабоплаване. И не мисля, че текстът достатъчно добре отразява тази неотложна нужда. Особено като се има предвид, че трети страни ни правят нелоялна конкуренция. Трябва да подкрепяме европейското кръвоплаване, включително и чрез държавна помощ. Това е въпрос, който докладът също така засяга достатъчно изчерпателно. Друг въпрос се отнася до нуждите от подготвени кадри високо квалифицирани кадри. И, тоест аз по-скоро внесох изменение. Виждам, че то се приема от докладчикът. Третият въпрос, който искам да спомена, това е приносът на морския транспорт в борбата срещу измененията в климата. Има един раздел, който отнася до ограниченията върху морския транспорт. Малък раздел, но мисля, че морския транспорт трябва да положи същата усилия, и то повече усилия, за да се включи в борбата срещу измененията на климата. Мисля също така, че е добре, че сме успели да постигнем споразумение за повечето изменения. Не мисля, че има някакви сериозни възражения. Последният въпрос, който ще спомена е пиратството. Искахме да бъдем малко по-амбициозни по отношение на борбата с пират, срещу пиратството по-амбициозни, отколкото предлага докладчика. Разбира се, тук е също е необходимо равновесие. Съм аз, пък и други колеги от НП, правят съществени изменения. Предлага съществени изменения по този въпрос. Няма да ви отнемам повече времето. Мисля, че сме на прав път. Благодаря. Сега от името на социалистите, господин Фалкенштайн. Господин председател, господин Пантален, уважаеми колеги, и от наша страна искам да благодаря за работата, която сте свършили 99 предложения за изменения с едно, едно голямо количество. Мисля, че имаме добра основа за утрешното гласуване. Според нас обаче някои въпроси са все още отворени. На първо място, господин Тантален, ние бихме искали да разберем нещо повече за компромисно решение Б. С къде вие виждате подобрението по отношение изменение 22? Това са държавните субсидии. Това на първо място. На второ място. Бихме искали да знаем нещо повече за изменение 24. Какъв е смисъла на това изменение? Според нас има вече такъв консорциум, такава конференция няма такава конференция, няма, такъв конферен... няма такава конференция, не би трябвало да я има в рамките на европейското мореплаване. И освен това, по отношение на търговията с емисии, Подкрепяме по принцип предложението, но да видим становището на комисията. Това трябва да се изчака. И компромиса Д по отношение на изменения 65 и 66. А, вие казахте, че вашата формулировка ви харесва повече, но къде е добавената стоеност по отношение на, на съдържанието? Има е нещо, по отношение на вашия компромис F. Бихме могли да го подкрепим, бихме могли да се съгласим, но смятаме, че поне втората част от изменение 82 може да се добави. Не става дума само за военни и аспекти, аспекти на сигурността, а става дума и за разрешаване на социални проблеми, политически проблеми в този регион, след като става дума за бъдещето на корабоплаването. Това е хубаво да се спомене. Може би няма директна връзка с нашата тема, но въпреки това. И вие казахте, че искате да направите и едно допълнително изменение към изменение 99-то. по отношение на сътрудничеството с Централната агенция по корабоплаване. Аз обаче малко се съмнявам, въпреки че всичките заместник председатели са тук, има големи реки Дунав, Елба. Как обаче да направим така, че да не събудим страхове, допълнителни страхове. И освен това, е НП ни помоли да променим нашето изменение 26. Става дума на социални стандарти и бихме казали вместо safeguarding, promoting. Благодаря. Благодаря, господин Флекенштайн. Дунава се превърна в нещо като осиновена река на комисията от името на либералите. Госпожа Майс. Благодаря. Аз говоря от, госпожа, от името на госпожа Сависаж, но тя, за съжаление, не е тук момента. Искам да благодаря от името на Алде, на господин Вандален, за неговия амбициозен доклад. Ние знаем, че това е един човек на водата, човек на моретата, той е експерт. Той познава тази област. Много добре. И аз благодаря също и от името на госпожа Сависар за е, обработването на всички изменения. Това бяха 99 изменения и вие успяхте да работите с всички представители на политическите групи. Наистина, нещата стоят така, че ние много искаме корабоплаването да остане конкурентоспособно, като се вземат екологичните аспекти предвид и аспектите на безопасност и сигурност. Водещата роля, която Европа може да играе в областта на корабоплаването, се вижда ясно във вашия доклад, защото 41% от цялостната световна флота принадлежи на Европа. И тук може да подчертаем нашата роля. Ние искаме да опазим околната среда, искаме да намалим емисиите и аз съм на мнението на докладчика, че е, Изменение 54 е малко ограничено. Емисията, търговията с емисии до 2010 година. Това не е съответствие на всички останали усилия в областта на намаляването на останалите емисии, например сярата и азота. Може трябва да продължим в тази насока и след 2010 година. Естествено, искаме нашите пристанища и морета да са чисти, това е ясно. Бе подчертано и обучението на бъдещите моряци. Това също е подчертано във вашия доклад. Това го подкрепяме всички ние. Що се отнася до пиратството? Мисля, че вие също сте осветлили този проблем съответно във вашия доклад. Искам да подкрепя и това, което каза господин Флекенштайн за Рейн. Аз, също, аз, съм всъщ, аз живея всъщност по-близо до Елба, отколкото до Рейн, до Рейн, но в крайна сметка това няма значение. Хубаво е да имаме един доклад, който се съсредоточава върху развитието на корабоплаването до 2018 година, а не се съсредоточава върху определени реки. И така в общи линии мога да кажа, че ние смятаме, че това е един хубав доклад и мисля, че в мнозинство ще подкрепим този доклад. Мисля, че това е именно неща, че това са нещата, които са важни за корабоплаването в бъдеще. Благодаря, госпожо Майснер. Господин Бесе от името на Зелените. И, ем, voudrais... Благодаря. Искам да кажа, че нямаме големи э, резерви по отношение на доклада э, на е, господин Ван Дален. Утре ще го подкрепим при гласуването. Освен това, е, задоволени сме от компромиса, който предлагате по отношение на пиратството. Остават обаче два пункта, които ми се струва е необходимо да бъдат е, разяснени по време на дискусията. Те са въпроси, които се отнасят повече до комисията, отколкото до докладчика. Това е въпросът за пазарът е, с, е- на търгу, и търговията с емисии, дали има воля комисията да се уреди такъв пазар или не. Във всички случаи ми се струва важно в, в този доклад да се включи поне целта, че корабоплаването не трябва да седи настрани от общата борба а, срещу измененията в климата, в която участват всички а, економически отрасли. Това е връзка с 54-то изменение, което ние сме внесли. И второ, нещо, което е необходимо комисията да обясни, това е, е Европейският регистр. Това е стара история, не е нещо ново. Ние го включахме като перспектива в докладата на господин Ван Дален. Защото докладът за Европ... въпросът за Европейският регистр ни се струва, че е много важен, тъй като чрез него може да се борим срещу а, флаговете, а, които се, под които за удобство плуват а, редица кораби. Благодаря, господин Тюсас. Аз είχε δοθεί και την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής να τοποθετηθούν. Благодаря. На последното заседание решихме да обявим каква е позицията ни по цялото предложение. В тази връзка искам да кажа следното. Идеята на предложението е да се увеличи конкурентоспособността тук обслужваме интересите на капиталистите в рамките на морския сектор в ущърп на работниците, на околната среда, на народите на Европа и в ущърп на сигурността, безопасността и мира. Тук имам предвид пиратството и всички събития, в тази област. От дълго време следя тази политика. Вече 25 години от въвеждането на общата морска политика и нещата се повтарят. Онова, което защитават работниците, се пренебрегва и се прехвърля за бъдещи периоди, когато казваме, че ще преразгледаме отново морската политика. Всички осъзнават защо това се случва. Защото корабоплаването се е превърнало в сериозен бизнес, който носи огромни печалби, дори в време на криза. Макар, че не всички. Малките предприятия определено страдат. Някои от тях направо фалираха. Какъв е аргумента на докладчика? Казахте, докладчика каза, че имаме в нашите изменения различен подход. Това не са само мои изменения, това са на цялата ни група. Не трябва ли поне да се споразумем относно прилагането на конвенцията на МОД относно морските работници. Съгласни сме за това. Добре, как обаче трябва да стане това? Предложението на комисията е с много общ характер. То не засяга основния въпрос тук. Говоря за права на работниците, които са били признати през 1970 година и вие още не ги признавате. Това не е нещо ново. Говорим за законодателство, което беше прието през 1970 година. Условията на труд, часовете на труд, безопасността, сигурността на работниците, околната среда, всичко това – вече е обсъждано, затова аргумента ви няма как да бъде подкрепен. Може ли да ме оборите? Какво казваме ние в нашето изменение? Изменение 43, ще го прочета. Подчертава, че следва да се ратифицира незабавно да се включи в националното право на държавите членки Конвенцията за морски труд, приета от общата конференция на МОД, прията на 23 февруари 2006 година, определяща минималните ограничения, които има за цел да осигурят основните права на моряците и така нататък – и да се прилага Международна конвенция на 145 относно продължителността на заетост на моряците, както и да се включат вече остарелите искания на моряците, като увеличение на корабния персонал, въвеждане на 7-часов работен ден, 5 дни седмично, 35 часа седмично и така нататък. Как ще ме оборите? Не искате да приемете тези разпоредби. Така ли? Не искате да приемете разпоредби на международното право, въведени още през 1970 година. Аз говоря от името на цялата ми група тук. Не, че нямате гледна точка по отношение на нашето становище. Имате, разбирате, разбира се, само че нашата позиция е абсолютно различна от а, вашата. Цялата идея е да има полза за всички тук. По отношение на изменение 16 бих искал да поискам разделно гласуване, защото темата е изключително важна. Какво се казва в изменение 16? Удобните флагове. Трябва да спрем след а, думата флагове и да гласуваме отделно по текста и разработи възможности за създаване на европейски регистър. И още едно изменение, по което имаме позиция. Отново искаме да има разделно гласуване тук. Това е изменение 34. Призовава държавите членки и така нататък да подобрят и усъвременят вече съществуващи програми за обучение и втората част, в която се говори за условията на труд и живот на борда, минимален брой членове на екипажа за различните категории кораби – членовете на екипажа и работниците на пристанищата, хората в туризма, всички те следят отблизо решението, което ще вземем. Приключвам сега. В а, Цялата тази бъркотия Организацията на пристанищните работници е против от самото начало. Една друга групировка на работещи в корабоплаването също е против това. Имаме един конфликт между пристанища в Гърция и корабостроителници в Германия. Имаме три подводници, които няма как да бъдат дадени на гръцката държава сериозни затруднения са това. Тези проблеми ще продължат да ни турмозят. Какво ще кажете за корабостроителниците в Полша, Испания, Португалия? Те са в същото положение. Цялата политика трябва да се промени радикално и мисля, че тя ще се промени, ако вярваме на работниците. Благодаря заместник председателя Раке. Euh, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да спомена а, някои изменения, внесени от моите колеги. Първо искам да кажа обаче, че докладът според нас е чудесен. Второ, защо се бяха внесени тези изменения? Целта беше да се постави морския транспорт в контекста на транспорта изобщо. Защото много често изглежда, че морският транспорт като че ли е нещо по-особено, за когото не въжат много от принципите за другите видове транспорт. Това въжи и за съображението относно околната следа. В общият обем на замърсяването не е много голям неговия дял, но не можем да го оставим така. Същото се отнася по отношение на интегрирането на морския транспорт в транспортните мрежи изобщо. Защото морският транспорт трябва да бъде едно звено от целите по-големи транспортни мрежи. Също се отнася за а, модалните трансфери а, от един вид транспорт в друг транспорт за да може да се стиковат различните видове транспорт, нещо, което е важно да бъде отредено и в този доклад. Благодаря. Господин Каламица с от името на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Благодаря на докладчика за чудесния доклад. Благодаря и за полезната дискусия а, днес след обед. Искам да се върна към един конкретен въпрос, защото и на мен ми направи впечатление така енергичното, а, енергичната намеса на господин Тучес по отношение на социалните аспекти. Е, господин се разбира, е, сигурно, че социалното измерение е, е наш приоритет. И затова нашия заместник председател подготвя социална социален, предложение за социалния дневен ред в морския транспорт и те ще бъдат оповестени в рамките на една година. Необходимо е да запазим талантите и, и а, уменията в морския транспорт на Европа, защото те са важни не само за самото корабоплаване, но и за целият кластер от видове, други видове транспорт. Трябва да се каже нещо във връзка с а, схемите за търговия с емисии. А, тук искам да подчертая преди всичко, че миналата година на 31 април беше взето общо решение на парламента а, и съвета решение 406, което се казва, че чрез Международната организация за корабоплаване трябва да се приемат цели, които да са одобрени от целите членки и само ако не се постигне такова общо споразумение до 31 декември 2011 година, тогава комисията ще трябва да направи предложение по отношение на емисиите на морския транспорт. Това е, е линията, е, възприета от съвета, проблема да бъде решен чрез е, АМО, Международната организация по корабоплаване. И едва, ако това не стане до края на 11 година, ще възприеме регионален подход. Каква е причината? Тя е много проста. Ако не можем да постигне международно споразумение по този въпрос. В резултат на това хората ще регистрират корабите другаде под удобни флагове и в такъв случай те няма да бъдат задължени от изискването за емисиите. И второ, всички изисквания, които имаме, опазна околната среда, безопасност, сигурност и така нататък, няма да могат да бъдат контролирани. По тази причина, след дълги дискусии в Корепер, в края на миналата година, беше издадено оповестено изявление на председателството за намаляване на парниковите емисии от Международният корпоративен на транспорт и отправено към Комисията по опазване на околната среда, която ще се създава тази седмица. И се казва, европейските страни съгласиха да продължат усилията си за намаляване на парниковите газове във всички сектори на економиката и в това отношение страните членки ще се стараят да постигнат международно споразумение с Международната организация по плаване, което да, да доведе до деформиране на условията за конкуренция. Именно подобно деформиране на условията за конкуренцията е нещо, което не бива да не бива да изпускаме от внимание, когато работим по това международно споразумение. Трябва да продължим да упражняваме натиск като съюз, като Европейски съюз, пък и страните по-отделно, за постигане на това международно споразумение. Колкото до а, търговията с емисии, това е търговски въпрос. Това е едната му страна. Обсъжда си създаването на фонд относно оперативни и технически средства, които могат да се използват за намаляването на емисиите парникови газове. Това трябва да се знае. Въпросът за държавните помощи и конкурентоспособността. Мисля, че е важно в условията на сегашната криза да се запазят насоките за държавните помощи поне на нивото, на което те са сега. Може би през 2011 година ще настъпят някои промени. Но в момента виждаме само положителни резултати не сме загубили кораби, които да се регистрират другаде. Не сме изпечели, в смисъл, че не са дошли кораби, които да се впишат в европейските регистри, но най-малкото може да кажем, че сме избегнали обезкръвяването, което се наблюдаваше през 80-те години. Редица кораби се регистрираха друга, да почнаха да плават под други флагове, което имаше а, сериозно отражение върху економиката на страните, засегнатите страни. Сега по отношение на измененията, ако искате бързо, мога да ги разгледам или най-малкото ще направя някои забележки. Компромис А, очевидно ни се струва полезен. Същото се отнася и до компромис Б. Той също изглежда добър. Това, което е заложено в него е полезно. Може, може да се отиде и по-далеч по този път. Едно разяснение, мисля, че то е важно, във връзка с компромис С. Мисля, че компромисното изменение трябва да, да, да спре до думите конвенцията на МОД по отношение на морския труд. Защото става дума не само за предложения за целият отрасъл, но, но съществува също така вече директива от 2009 черта 15, която вече сте влезла в общностното право, законодателство. Затова необходимо е да се поиска от страните членки да ратифицират конвенцията, защото до сега, до сега само една единствена а, страна е ратифицирала конвенция. Това е страната на сегашното председателство Испания. Това а, положение трябва да се промени, колкото може по-бързо. Сега по компромис Д няма какво да се каже, по компромис Е не бива да се забравя, че много се прави по въпроса за пиратството. Е са работи по този въпрос и е, е, използва се оперативната група Таланда, за да може да се работи по-ефективно в областите, където се струва пиратство. Проблем е 28-о изменение. Става дума за Централната комисия за навигацията, за корпоплаването по ръка Рейн. Очевидно, ние ще сътрудничим с комисията за корпоплаването по Райм, но в рамките на наяда 2, като сътрудничим с всички е, речни комисии, било за Дунав, било за е, Рейн, било за а, е, други подобни органи, когато става дума. Сега за Европейският регистр, разбира се, това е стара песен. Не мисля, че може да се каже нещо повече по този въпрос, въпреки, че е, на някои от предложените идеи, но въпросът е твърде сложен. Да накараме всички кораби да се регистрират в един европейски регистр и да се уедват условията би било чудесно, но сега за сега не можем да направим повече по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Господин Комуцакис искаше да се изкаже отново. Благодаря господин председателю. Исках да поговоря по параграф 33. Господин Тусъс поиска разделно гласуване. Той май не е разбрал каква е нашата идея. Може би не сме се изказали както трябва. Основната идея е да защитим хората, защото ако нямаме минимален брой членове на екипажа, като резултат от конкуренцията този минимален брой може въобще да не бъде зачетен. Така че нашия подход е същия като на господин Тусас. И един е, коментар по изменение 52 от е, Власто и Рике. Искам да направя устно изменение тук. То ще даде възможност, според мен, на докладчика да приеме текста. Устното изменение е следното. Всъщност ще го кажа на английски може да допринесе борбата срещу вредните емисии, изменението на климата. Значи казва се може вместо настоява. И в това отношение публичните и частните инвестиции ще бъдат от особена полза. По този начин текста няма да е толкова строг и се надявам, че господин Ван Дален ще го приеме. И накрая по отношение на компромис Д от името на ЕМП, Искам да кажа, че искаме в този компромис да се покрият изменения 63 и 64 от Власто и Кун. Компромис Д трябва да е нещо, което да обхваща 63 и 64. Благодаря. Господин Комоцакос, не съм сигурен дали вече сте казали, че искате да внесете устни изменения. Ако има възражение, по време на гласуването не можем да приемем вашите устни изменения. Можем да внасяме устни изменения само ако сме били информирани своевременно. Не, нямам списъка с гласувания тук. Не знам дали това е вече направено искане за устно изменение или те първа правите такова устно изменение. Може би господин Грош може да ни помогне малко. Съвсем накратко. Колегата всъщност направи за това, което ще каже и секретарята, двете изменения, за които говорихме и компромиса, те, те утре ще бъдат решени. Утре ще, ще дам допълнителна информация. Благодаря, господин Ван Дален. Ja, voorzitter, dank. Uh... Er zijn nog een paar punten. Благодаря, господин председател. Има още няколко неща, които искам да засегна. Изменение 54 на колегата БС. Тук е, комисията, според мен, ни дава съвсем ясен отговор. И той гласи, и това означава, че аз тук ще сложа минус, че е, при, моята, при моя списък за гласуване, след като чух отговора. Освен това, по отношение на това, което каза господин Флекенштайн. Изменение 22. А всъщност, за, тук има разлика между изменение Б. Това е становище, за <clears throat> корабоплаването, че, че корабоплаването не получава държавни субсидии, но че има възможности за изключение при условието, че са спазени съответни критерии за оказване на държавна субсидия. Но принципното положение трябва да бъде споменато и тук то липсва, то не е споменато. Някакси може би от е, социалистическата политическа група е оттеглено и за това смятам, че компромис Б е по-добър, отколкото първоначалното предложение. Това бяха до момента нещата, които исках да засегна, но това, което каза господин Флекенштейн за изменение 82. Не, извинявайте. 383 е, поправя се говорившият. Тук трябва да се добави следното. При втората, при втората или третата част, питал господин Пандален. Ако съм разбрал правилно, става дума за рибарството и рибарските кораби. Така ли е? Stein, could you shed some light on what you're asking the rapporteur to look at, please, in 83? Yes. Господин Флекенштайн, ако обичате, пояснете. Момент. Я, 83. За 83. Там накрая предлагам да се вземе предвид един общ подход за борба с пиратството. С пиратството. Т.е. Не, не, огранич... не се ограничава само върху това, което ви вече казахте правилно в вашето предложение за компромис, но да се включи и общ план за поощрение на мира. Това не бива да го забравим съвсем, защото по принцип иначе сме съгласни с вашите предложения за изменения. Да, значи това е третата част на 83. Господин председател, аз съм малко резервиран. По отношение на това да, да споменаваме пиратството и Сомалия. Е, този, в този доклад имаше специални резолюции на парламента по този повод. Иначе другите неща ги приемам, но специално тук в, този, в, в тази част на изменение 83, тук съм малко резервиран. По принцип, мисля, че имаме една добра изходна точка за гласуването. Благодаря, господин Ван Дален. Следващата точка в дневния ред е доклада за региона на Балтийско море, изменения и тяхното разглеждане господин Кун. Благодаря, господин председател. Като комисия по транспорта, ние сме подпомагаща комисия за развиването на стратегията за Балтийския регион. Аз съм докладчик по този въпрос и съм се концентрирал в моя доклад върху транспортните е, теми, но също така и върху туристическите теми, защото нашата комисия отговаря също така и за политиката по туризма в Европейския съюз. Благодаря на всички докладчици в Сянка от политическите групи. Те бяха Работата с тях беше много продуктивна. Благодаря на всички, които дадоха предложения за изменение. И, честно да си кажа, е, предложенията за изменение бяха много положителни и аз се опитах да ги обработя. Важно за нас е а като вземем предвид развитието на е, транспортната мрежа в Европейския съюз, да вземем предвид Адрия Скандинавия. Това е една от важните теми. Имаме две предложения за компромиси тук от господин Канчен и от госпожа Синолова които са се занимавали с тази тема. Същото се отнася и за ЖП връзките в източна посока. Това означава връзките от пристанищата на Европейския съюз и нататък в, е, към трети страни. Това е един компромис от Завиза и господин Маринеско. Имаме по-нататък изменения, които се занимават с удължаване на ТЕН 1 от Берлин към Скандинавия през Рошток и Дания. Тук това го приемаме, приемаме това изменение. Има и изменение по отношение на общата транспортна ситуация. Например, изменението номер 2 от господин Циле, където е, това е всъщност което повтаря едно друго изменение. Е, и по повод на това изменение сме казали, че тези неща вече са взети предвид. Трябва да внимаваме ме, да не надхвърляме обема, когато представяме транспортната ситуация и ситуацията на транспорта, защото в крайна сметка е, водеща комисия тук е Реги. Там, където ще има вероятно разногласие, това е вероятно областта на емисиите, емисиите при корабоплаването. Дали да бъде включена тази, този въпрос в тази стратегия и въпросите за изследванията и за развитието на науката. Да смятам, че тези въпроси няма нужда да се разработват тук. И, въп... и отношенията с трети страни важното е при стратегията за Балтийско море да вземем предвид екологосъобразни транспортни средства, най-вече корабоплаването и железопътния транспорт. Е, ние говорихме сега за стратегията за корабоплаването. Трябва тези стратегии да са толкова ефикасни, колкото е и сухопътните транспорти. Мисля, че имаме добро положение за намиране на компромиси. По отношение на туризма. Тук сме се концентрирали върху ханзианските градове. И нещо, което има връзка с философията на туризма, това е а, туризма с колело, велосипедния туризъм. Имаше 19 изменения. Благодаря на всички. Мисля, че може да постигнем съгласие много бързо. Благодаря, господин Кун. Господин Балчитис от името на социалистите. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на всички колеги за срещите и за тях за помощта. Стратегията за Балтийско море в контекста на политиката на сближаване показва колко важна е тази тема. Виждаме, че трябва да вземем предвид корабоплаването, железопътния транспорт – освен това се говори за създаване на ефикасни транспортни системи. При включването на всички 8 държави около Балтийско море. Но не можех да разбера, защо не подкрепяме инициативата за създаване на една обща транспортна система в целия Балтийски регион. Това е въпрос, който обсъждахме в работната група. И аз мисля, че по този начин ще осъществим от една страна по-добра, по-добри транспортни възможности за гражданите на Европейския съюз, но и като цяло това би представлявало добавена стойност за, за Европейския съюз би трябвало и да подкрепим предложенията на зелените и на е НП. Това бяха хубави изменения по отношение на развитието и науката, както и предложения, които засягаха модернизирането на инфраструктурата. Освен това, въпросите за използването на, на слънчевата енергия, на е, вятърната енергия, това са също важни въпроси. Мисля, че 18 от, 19, от общо 19-те изменения ще може да бъдат подкрепени. И мисля, че ще може да подпомогнем комисията Реги, комисията за регионално развитие, да направи един много добър доклад, който ще спомогне за развитието на Балтийския регион. Ето защо ви моля да подкрепите предложенията за изменение. Благодаря, госпожа Майснер, от името на либералите. Благодаря, господин председател. И сега говоря от името на госпожа Сависади която все още не е тук. Благодаря на господин Кун. Не, тя не е с колело а, на път. Не, ако беше с колело, ще да дойде на време, но а, мисля, че госпожа Сарисат с удоволствие кара колело, но тя идва от Естония, така че това би било малко далечко. И така, по отношение на доклада. Това е първата макростратегия, която се развива в рамките на Европейския съюз и ние с интерес очакваме резултатите. Е, по този начин бихме могли да използваме натрупания опит към, е, за развитие на други подобни стратегии. Балтийско море е много важен регион, особено в Северна Европа и е, тук има пространство за развитие на транспорта. Транспорта е един решаващ фактор за развитието на вътрешния пазар и особено в Балтийско море, в Балтийските държави, е, транспорта има нужда от финансова подкрепа. Финландия и другите и трите балтийски държави е, почти не са свързани помежду си с железопътни линии. Е, пътният транспорт също не е развит така, както бихме желали да е. А като вземем предвид и е, екологосъобразното корабоплаване, това са все добри предпоставки за развитието на региона които господин Кун представи много добре. Мисля, че има един въпрос, който не бе осветлен, а именно това е, е <clears throat> съседите на Европейския съюз, които, като например Русия, Русия, която е свързана с е, Балтийските държави, тези трансгранични аспекти трябва да вземем също предвид, когато говорим за макрорегиона Балтийско море. Трябва да видим тук какво може да се направи, за да може да се опосредства не само сближаването в рамките на Балтийския регион, но и е, връзките на региона с съседните региони. Развитието на туризма е също важен въпрос. Ние отговаряме за развитието на туризма и според Лисабонската стратегия той придобива все по-голямо значение. И господин Кун съвсем правилно отбеляза, че по отношение на, стру... на туризма в Балтийския регион може да се направи още много. Мисля, че стана ясно в доклада, че измененията вървят в една обща посока и, и както другите политически групи казаха, така и моята политическа група би подкрепила мнозинството от измененията. Мисля, че утре ще видим и голяма подкрепа, изразена в гласуването. Благодаря, господин Крамер, от името на Зелените. И аз представям нашата докладчица в сянка. Мисля, че стратегията за Балтийско море има много положителен аспект. Аз на базата на моя опит и на базата на последните политически развития с разширяването на Европейския съюз мога да кажа, че винаги регионите има на къде да се развива. Това е едно много разумно, един много разумен проект. А, например, моста Филма, Филман от Скандинавия към а, Западна Европа а все още хората не са разбрали, че този мост е много разумен и може да преодолее много сътрудствения, но така или иначе е, всички такива подобни проекти допринасят за обединяването на Европа. Възпоменат беше туризмът, който е много важен и не само защото ние отговаряме за туризма, но в Лисабонския е, договор има един специален, договор, един специален член за развитието на туризма където се казва, че туризма трябва да опазва е, околната среда, а не да, го, да я разрушава, което се случва в много части на света. А, и така, например, аз не бих отишъл да, в отпуска на Средиземноморието, особено в някои части. Ето защо и туризма, и туристическите аспекти е важно да се включат в доклада. Централен въпрос е също така и развитието на железопътната инфраструктура, защото балтийските държави не правят почти нищо по този въпрос. Е, сега литовците казват, е, поляците нищо не правят и ние няма да правим нищо, естонците казват, ние е, също няма да правим нищо, докато другите не направят. Ето защо е хубаво да се заемем с този въпрос, да имаме една железопътна инфраструктура от Талин на изток и от Росток надолу. Рост, Росток Берли и Берлин са са много по-бързи връзките, отколкото от другата страна на Росток. Е, нещата доста са се променили и ние трябва да вземем тези неща предвид. А, също така е и туризма, велосипедният туризъм трябва да бъде включен това. Много ме радва, но не само за това ние подкрепяме този доклад. Искам да благодаря на докладчика от, нашата, от името на моята политическа група и от името на докладчицата Сянка. Благодаря. Благодаря. В Комисията по транспорт сме установили не само река Дунав ми велосипедите, господин Жиле от името на Екара. Благодаря. Благодаря за тези чудесни компромисни предложения. Благодаря на докладчик. Искам да благодаря и на другите колеги. Виждам, че Комисията по транспорт се отнася много професионално към въпросите, свързани с транспорта в Балтийско море. Балтийско море е изключително важно за държавите членки на Европейския съюз, но те разполагат с различна нормативна уредба по отношение на транспорта. Съгласен съм с онези, които казват, че железопътната линия Балтика е важен елемент тук. Както без съмнение знаете, някои държави членки не могат да финансират този проект сами, дори и с помощта на финансиране по хазионния фонд. Така че трябва да обсъждаме в пакет всички 10 проекта и да видим как може да стигнем до някакъв напредък. Искам да благодаря на господин Куне за разбирането по отношение на съперничеството между пристанищата в Балтийско море. Не говорим само за Европейски съюз, говорим за Русия, говорим за Калининград, Санкт-Петербург. Както знаем, Русия, за съжаление, не се съобразява със същите критерии като нас. По отношение на подобряването на екологичните условия в Балтийско море, ако не включите Русия, няма да постигнете нещо голямо. Разпоредбите на ММО са пример за това. Русия има различна позиция тук. И накрая по отношение на изменението на госпожа Сависар за споразумение с а, страни, които не са членки на Европейския съюз, мога да кажа, че моето изменение на 19 върви в същата посока. Трябва да се предвидят а, средства за трансгранични проекти. Това означава Русия, Беларус, други държави членки, които не са членки. Можем да осигурим политическа подкрепа за въпроси, които не са само проблеми от гледна точка на финансирането. Подкрепа от наша страна. Благодаря. Господин Рюбик. Благодаря, priekšsēdētāji.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 изглежда, и това е свързано с економически въпроси, но също така има и економическа страна на въпроса. Кой ще плаща за всичко това? От една страна имаме кохезионните фондове, а може за това да се отделят средства и от националните бюджети. Но ние сме обсъждали вече този въпрос. Обсъждахме го в Роштокс. Аз участвах в Роштокската среща. Там беше представена и Европейската комисия. Нямах пред очите си карта на Европейския съюз. и макроекономическите региони, на които, които е разделен на територията на Европейския съюз. Около 10 такива макроекономически региона има, като всеки от тях се нуждае от конкретен подход, който отговаря на неговата специфика. Питам се, ако е дадена страна не е част от някой макроекономически регион, няма ли да получи средства по съответните фондове. Мисля, че значението на сближаването е голямо, но кохезионната стратегия не е, е завършена, не е доведена до логичния си завършек. Общо взето мисля, че можем с чиста съвест да гласуваме за доклада. Господин Кун, искате ли да отговорите? Благодаря, господин председател. Разбира се, хубаво е да видим, че по принцип сме единни, а политика на сближаване означава сближаване между държавите членки в Европа, които са на различно ниво на развитие в економичес... от економическа гледна точка и стандарти. И по отношение на транспорта въжи това. Хубаво е коридорите, транспортните коридори да се удължат, защото това ще опосредства пътуването на хората и превозването на стоки. И така ще могат да се достигнат страни, където седат нашите клиенти. А като политици на транспорта, трябва да създадем ясни условия за тези трансевропейски системи, особено за железопътния транспорт. И източните държави и държавите в Балтийския регион им играят огромна роля. Както бе споменато, изменение 15 и 6 сме ги взели предвид в нашия, нашето общо становище. Господа, госпожа Майснер, при вас мисля, че беше съвсем ясно, що се отнася до конкурентоспособността на пристанищата. Господин Циле също говори за това, че тук трябва да внимаваме да вземем предвид нашата обща европейска стратегия за корабоплаването. Така че важно е да вземем предвид и Балтийските държави тук, аспектите на безопасността на корабоплаването, аспектите на екологията трябва също да залегнат като критерии в стратегията за Балтийско море. Туризмът. Туризмът е решаващ фактор за региона туризмът, туризмът и транспорта, както и бе споменато от много колеги, много важен е и туризма с колела, велосипедния туризм, Рейл Балтика – също бе спомената. Естествено, тук в бъдеще също трябва да се работи, ако искаме да разширим и тази магистрала в бъдеще. Трябва да видим в каква степен на двустранна или тристранна основа държавите ще могат да обединят усилията си. Един, едно много важно нещо е, че ние да може да имаме ясна визия за Балтийския регион, също и в пространствено-економическа гледна точка, къде е да имаме парковете за вятърните мелници, например, къде да протичат морските маршрути. Защото Балтийско море е едно от моретата с много активен трафик. Трябва да помислим е, къде да работим с радари, с пилотажи, защото това е важно и за туризма, и за крайбрежието, а именно да се избегнат проблематични ситуации. Мисля, че трябва заедно да помислим и за снабдяването. Спомням си един проблем от миналото. Когато имаме такива големи проекти, трябва да е ясно къде да протичат енергоснабдителните тръбопроводи. Било то на газ, било на е, петрол. Е, също така и рибарството е важно. Къде да бъдат, къде да се осъществява риболов, къде да са регионите за туризъм. Това всичко е важно за благоденствието на гражданите на този регион. Всичко това са въпроси, които трябва да се решат в бъдеще. Благодаря на колегите. Благодаря и на за всички изменения. Важно е хората, които живеят в Балтийския регион, да виждат бъдещето си именно в своя регион, именно възможността за осъществяване там. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, господин Кун. Гласуването е утре сутринта след а, докладите, които вече обсъдихме днес. Следващата точка е моя собствен доклад тя се нарича транспортируемо оборудване под налягане. Помните, че помолих комисията да не прави допълнителни изменения към моя доклад, за да мога да започна разисквания с съвета. Има едно малко изменение, което аз самия внесох. Благодаря ви за сътрудничеството. Изменението, което внасям, отчита позицията на съвета, която уточнява насоките за практическото прилагане на настоящата директива, като се вземе предвид резултатите от обмена на опит и така нататък. Имаме една формулировка, свързана с делегираните актове по отношение на директивата за домашните любимци. Искам подхода тук да е същия. Ще внеса компромисно устно изменение във връзка с тези законодателни правомощия, свързани с а, даването на възможност на комисията да действа, ще казваме, че формулировката не оказва влияние върху делегирането на правомощия на комисията за в бъдеще. Както вече съм ви казал, тази директива е едно изменение, която има за цел да упрости съществуващото законодателство и да задържи съществуващите изисквания, свързани с транспортируемо оборудване под налягане. Мисля, че разпоредбите ще гарантират високо ниво на безопасност по отношение на транспортируемото оборудване под налягане. Защо има нужда от такова подобрение? Защото има редица промени през годините. Има международни споразумения, свързани с транспортируемото оборудване под налягане. Има противоречия, които трябва да бъдат изгладени. Аз а, съм включил изменения, свързани с определението за транспортируемо оборудване под налягане. Искаме от комисията да приеме насоки за прилагане на практика на разпоредбите и освен това искаме да се каже, че преоценката за съответствието няма да става само по происход, и според националност. Надявам се, че съвета ще приеме тези поправки. Надявам се, че утре ще можем да приемем и устното изменение, свързано с делегираните нормативни актове. Така ще можем да предвижим досието за приемане на първо четене. Съвета индикира, че може да приеме изменението на моя текст. Имаме различни контейнери за транспортиране на газ. Целта на транспортируемото оборудване под налягане е да се транспортират газовете в целия ЕС без да се иска одобрение във всяка една държава членка. Това ще става чрез общи стандарти за дизайна и осъществяването, съграждането на това оборудване. Знаем, че става въпрос за техническо досие. Не става въпрос за променяне на съдържанието на директивата, а просто за уеднаквяване на стандартите. Отново, както вече казах, промяната е необходима, за да се включат а, текстовете на международните споразумения и промените, възникнали през последните години. Надявам се, че измененията, които внасям, ще пояснят определението за транспортируемо оборудване под налягане и ще се прикани комисията да, се, да приеме тя насоки за практическото приложение на директивата. И последният елемент, както вече казах, е да няма преоценка на съответствието въз основа на националния признак. Надявам се, че утре ще приемете доклада и това ще ни улесни да имаме първо четене и споразумение на първо четене с съвета. Както вече ви казах, съвета е готов да ни подкрепи господин Грош. От името на НП и на колегата Дорис искам да кажа, че ние ще подкрепим вашите изменения. <clears throat> Тези изменения трябваше отдавна да се случат. Това би било много добре, особено в трансграничните региони, защото става дума за сигурността и за безопасността. Е, важно е стандартите да са едни и същи. Аз идвам от... Това, много важно е това, което казахте за законодателната област. Там също ви подкрепяме. И накратко казано, вие имате цялата подкрепа на НП за всичките си изменения. Thank you very much. Mrs. Meissner, Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Госпожа Майснер от Алде. Благодаря. Ние имаме, ние сме се споразумели по това, че това е технически доклад, няма изменение по съдържанието и ясно е, че трябва да се преодоляят няколко, някои е, противоречия и да се осъвремени директивата от 1999 година по отношение на транспортируемото оборудване под налягане. Има единство по отношение на това какво трябва да се направи, а именно да следваме вашата линия, да не правим изменения. Това и ще се случи. Е, искам да ви благодаря, господин Симпсън, като, като докладчик по въпроса. И мисля, че е много хубаво това, което казвате за делегираните актове, защото лис... по Лисабонския договор няма процедурна комитология, и... а ние не искаме от друга страна парламента да не взима, да не взима участие в законодателството, особено когато става дума за опасни транспорти. И в този случай имате и нашата подкрепа за това, което предлагате и се надявам утре да видим е, нашето съгласие при гласуването. Менш, Брайан, Господин Крамър. Ами, след като имате е, подкрепата от НП, от либералите и от нас, сега, дали не си направил нещо погрешно? Трябва да се замисли, след като имаш такава голяма подкрепа, но наистина имаше. Благодаря, Михаил. Опитвам се по някакъв начин да включа тук велосипедите. Отчаяно се опитвам. Значи, не успяваме. Значи, това е слабото ми място. Намерихте го. Благодаря, господин председател. Искам само да, да кажа, че нашата група на 100% ви подкрепя. Желаем ви пълен успех. Господин Зелер. Ние също ще ви подкрепим. Тъй като трансграничното сътрудничество трябва да се укрепва. Имате нашата подкрепа. Господин Пасквали от комисията. Ако не ме подкрепите, ще бъда, ще загаза. Не, аз ще ви подкрепя, подкрепям ви, благодаря ви за това, че работихте така конструктивно за постигане на споразумение за текста, който е не само технически по своята същност, както подчертахте, но има и голямо значение за промишлеността и за правилното функциониране на единния пазар. Благодаря. Благодаря. Гласуването ще се състои утре. Зарам. Благодаря. Благодаря ви за вашето сътрудничество по един а, технически по същество доклад. С това приключваме откритото заседание днес след обед. След това в 5.30 ще имаме закрито заседание на координаторите. Но мисля да направим 5 минути почивка за кратък отдих и след това а, продължаваме работата.